Okay, colleagues, good afternoon. Let us start with the drum uh, така, колеги, днес продължаваме с учредителното заседание на Комисията за права на човека. Първо трябва да избереме председател на комисията и след това заместник председатели. Разполагам с списък на заместниците, които ще заместят пълноправните членове. Господин Петърле замества господин Николашчик. Господин Атака е се замества от не знаем точно кой. Може и да ни съобщите кой го замества или... Господин Карски господин Карски ще бъде замесен от господин Танък. Госпожа Шаке ще замести господин Гюренс. А, къде са представителите на АЛДЕ? Не знам дали гледам. А, госпожа Шаке, госпожа Шаке я няма. Още ще се присъедини към нас скоро, а Обединената левица, господин Иглесия Стуриан, ще бъде заместен от някой, чието, чието име не разполагам. Господа Марина Абиол, доколкото разбирам, благодаря ви. А, зелените. господин Пухне се замества от госпожа Саргентини. Сега има ли други промени? Е, НП не, няма. We, um, then we can vote and in case we have to vote we will have to have a quorum.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 Pues muchísimas gracias. Благодаря много. За мен е голяма чест. Да стана председател на Комисията по човешки права. Това е честно и голяма отговорност и казвам, заявявам пред вас, че ще направя всичко възможно, за да работиме наистина ефективно в подкомисията по правата на човека. Макар и подкомисия, тази това звено носи огромна отговорност, тъй като зачитането на човешките права е в сърцевината на политиката на Европейския съюз. Било то в рамките на Европейския съюз и извън него. Ние сме длъжни да даваме пример, така че ще работиме усърдно, в тясно сътрудничество с всички политически групи и в тясно сътрудничество с други комисии, с, за, за да може да се затвърдат и зачитат правата на всички онези, чието права са все още потъпквани. Искам да заявя пред вас, че моята врата е винаги отворена, винаги съм на разположение, за да ви отговоря по телефона, да ви приема, да ви отговоря по имейл на всички въпроси. Разполагаме и с един много ефективен секретариат, който ще ни помага да работиме. Сега ще трябва да избереме заместник председатели. Има ли предложения? Благодаря ви. Поздравявам ви от името на групата на е НП. Вие, вие ще бъдете отличен председател на подкомисията по правата на човека. Знаете, че нашите задачи са много обширни след приемането на Лисабонския договор и от името на НП бих искал да предложа кандидатурата на Кристиан Преда, който много активно работи по време на предишния мандат. Той е член на румънската делегация разполага с много голям опит. Има много богат опит, така че той ще ви помага. Готов ли сте, господин Преда, да участвате в ръководството на нашата комисия? Да. Вие сте пълноправен член на комисията, да? И подписали ли сте и подали ли сте декларация? Има ли други кандидатури? Не в такъв случай. Ви предлагам да изберем господин Преда чрез ръкопляскане. Господин Преда, заповядайте в президиума. Tenemos a nuestro vicepresidente primero. Така. Сега. Имате ли предложения за второ, втори заместник председател? Госпожо председател, бих искала да ви е, поздравя за избирането ви за председател и предлагам нашата колега Маура Барандиаран от Алда. Тя беше говорител на комисията в нашата страна. И аз подка приканвам колегите да подкрепат кандидатурата на Маура Барандян Госпожо Марандян, сте ли пълноправен член на нашата комисия? Да. Подписали ли сте декларация за финансови интереси? Приемате ли е, кандидат? да станете кандидат. В такъв случай нека да го изберем чрез аплодисменти.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 Bueno, cumplimentada la elección de nuestro vicepresidente. След като избрахме третия заместник председател, се обръщам към политическите групи. Имате ли предложение за четвърти заместник председател? Благодаря, госпожо председател. С удоволствие предлагам Барбала Лок Билер за четвърти заместник председател на нашата комисия. Мисля, че няма смисъл да ви представям Барбара и да говоря за нея, нейния опит в областта на човешките права. Благодаря. Барбара си изпъл... изпълняваш всички изисквания, т.е. пълноправен член, подписала си декларацията, ако няма други предложения, предлагам с аплодисменти да изберем Барбара. Bueno, eh... И така, колеги, трябва да ви съобща две неща. Първо, бюрото и координаторите ще заседават следващата седмица в Страсбург и тогава предлагам да договориме графика на заседанията, като този график трябва да отговаря на а, темите и проблемите, които ще разглеждаме. Първо ще уточниме темите и след това ще уточниме датите. Сега в момента търсиме възможност за заседание в Страсбург. След това ще определиме проблемите, които ще обсъдиме и след това ще определиме и датите. Ще трябва да решим и какъв ще бъде езиковия режим за работа на бюрото. Ще ви уведомим за датите в близко време. Аз мисля, мисля че на, наистина трябва да а, благодарим на Барбара и да, да, да, и, да кажем, че тя наистина в продължение на а, две години и половина беше един от, отличен председател и много компетентно ръководеше заседанията на нашата комисия. И аз искам да кажа, освен Ричард, че и аз съм от 8 години член на тази подкомисия. И също бих искал да поздравя госпожа Локбилер и другите заместник е, председатели от името на нашата политическа група, която не разполага с е, заместник е, председател, но Госпожа Локбилер беше един отличен председател, въпреки че нашите политически възгледи са доста различни. И тук бяха поздравени заместник е, председателите. Е, това е една, един правилен подход е, и се надявам, че с ваша помощ ще свършиме отлична работа. Бих искал да благодаря и на госпожа Лох Билер за отличната работа по време на предишния мандат. Аз бях заместник-председател на тази подкомисия и в това си качество ви благодаря за свършеното до сега. Мисля, че успяхме да свършиме нашата работа. Благодаря ви за сътрудничеството. Надявам се, че ще продължим да си сътрудничим в продължение на целият мандат. Благодаря ви на всички.